Uh, dear colleagues, before, before uh, going to the... Уважаеми колеги, преди да пристъпим към гласуването, нека помоля всички да сложат картите си в машините, за да видим колко наброй са колегите, които ще гласуват. Може да нека да обявя решенията взети от координаторите на вчерашното заседание – които ще бъдат предложени пред комисията ни за одобрение. На първо място член на НП се назначава за доклада по собствена инициатива за минималните стандарти на гражданското производство. Госпожа Бержер ще бъде докладчик за докладчика по собствена инициатива за защита на уязвимите възрастни. А, също така а, говорихме и за а, приемането на трансгранични осиновявания. Аз ще бъда докладчик за а, а, доклад за продължителността на пътните наказания. Госпожа Гепхард също имаме по един доклад, след това и, и доклад за автоматичното обмене на информация в областта на данъчните въпроси, решение на постоянни докладчици за правното основание, член на социалисти и демократи, за субсидиалността, господин Каринман, господин Камадян за други въпроси по комитологията, делегирането на правомощия, господин Крисогонов, по кодификациите, госпожа Халталон. беше решено от координаторите, че Европейския съюз Рахслегер ще участва в филското ни заседание. И също така датата на ОИСР в Париж се променя на 21 септември 2015. Това са всички решения на координаторите от вчера. А сега преминаваме към гласуването. Започваме с закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация или търговски тайни. Нека помоля още веднъж всички да вкарат своите карти в машините. 18 членове Всъщност 24 са нашите членове, само 18 или 19 сега са тук. Господин Джамбаски няма карта. Uh, thank you. We have 24 cards in the slot. Значи вече имаме 24 карти в машините, така че това е добре. И така. Компромисно изменение Едно. За. Нека видя ръцете.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 Става въпрос за член 11, али не е първа За, против, въздържали се, приема се. Имко 39 за. Все още сме на член 11. Изменение от Имко 39 за. Против въздържали се, приема се. И 3, 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3, 88 за, кой е за 88, против, Въздържали се. Ще проверим електронно, чрез електронно гласуване. Има май твърде много гласуващи. 25 се оказват. 24 version, that's fine. Okay. So it has been adopted. Приема се. По 13 изменение 310 за изменение 310 по отношение на член 11 2 за против, приема се. И 390. Следва изменение и 90. За. 90. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Итра uh, 91 in favor. 91 за. Против. Отхвърля се. Итра 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Итре 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се и 394 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 395 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 314 за. Против Това ще го проверим с електронно гласуване. Ако обичате. Adopted. Приема се. Имко 41. За. Имко 41. Гласуваме. Против. Въздържали се. Приема се. ИТРЕ 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 316 за против въздържали се, отхвърля се. И 3 за против въздържали се, приема се. Изменение 317 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим с електронно гласуване. 317, yes. 317. Приема се. Изменение 321. За. Против. Извинявайте, ще трябва и това да го проверим с електронно гласуване. Приема се. И 300 за против въздържали се, приема се. Компромис 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 333. За, против, Въздържали се. Приема се. 334 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 45 за. Против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 Нали така? Все още липсват два гласа. Приема се. 335 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверите? Добре. Приема се. Компромис 11. Компромис 11. Uh, За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. И три за, против, това би го проверил. And has been adopted. Приема се. 47 за, против, Нека проверим с електронно гласуване. Мисля, че се отхвърля, но... Приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. прем била 12а. И 3, 11 за, против, въздържали се. Нека проверим с електронно гласуване. Приема се. Инко 7. За. Против. Нека проверим с електронно гласуване. Adopted. Приема се. точка от преамбила 14, изменение 8, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. И 3, 14 за. против, въздържали се, приема се. Имко 8. Не, извинявайте. И 3.16 за, против, въздържали се. Нека проверим с електронно гласуване. Приема се. И 317 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 318 за. Против. Въздържали се. Нека проверим обаче електронно гласуване. Приема се. И 3.19 за, против, въздържали се, отхвърля се. точка от преамбюла 25а, изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Нека проверим обаче. Мисля, че се прие. Да, Приема се. Точка пример 28. изменение 82, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се по 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме по целия доклад електронно. Начало на гласуването. Приема се. А сега проекто решението за доклада. Още веднъж на гласуване. Още два гласа. Всъщност, двама няма да гласуват, значи се приема. А сега решението да започне преговори с съвета, още веднъж електронно гласуване. Ясно е, че се приема. Благодаря ви много. Сега еднократните гласувания по цели доклади. congratulate Mrs. Mrs. Нека да поздравя госпожа Лагрип. Yes. So now the single vote. И така, електронно гласуване по цялостните доклади на първо място марка на общността начало на гласуването. Clearly adopted. Congratulations. Приема се. Поздравления за госпожа Викстрем. А сега законодателство на държавите членки относно марките. Начало на гласуването. Приема се. Отново поздравление за госпожа Викстрюм. На гласуване за а, проекто писмото за двата доклада по търговските марки. Начало на гласуването. Благодаря, приема се. И сега продължаваме с гласуване по петиция. Не, това е за по-късно. Ще приканя госпожа Викстрам да вземе отношение. Не е необходимо. Аз толкова пъти говорих по този въпрос. Само още веднъж ще кажа благодаря на всички вас. And we, we go to the... Okay. Mr. Yeah. Mr. from the council wishes to... Господин Грозо от съвета иска да вземе отношение. Благодаря, господин Свобода че ми давате думата. От името на Латвийското председателство искам да кажа няколко думи по повод на работата по това досие в рамките на съвета. Вече сме пето председателство, което се занимава с а, това е изключително важно в политическо и економическо отношение досие. Беше постигнато, по, постигнат компромис личните председателства. Италианското председателство започна а, преговори по второ четене. Нашето председателство имаше честа да приключи тези преговори и сега като резултат сме много близо до края на работата по този файл, това досие и днешното гласуване ни приближава още повече. От името на Латвийското председателство искам да благодаря на госпожа Викстрем и нейните колеги за това, че бяха отлични партньори по преговорите и не на последно място искам да благодаря на комисията и по-конкретно господин Айхенберг за всичката експертиза и а, работата, която извърши по този а, сложен документ. Тези сложни документи. Благодаря ви много, казва председателят.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 Изменение 113. За. Okay. Once again, 100... Още веднъж 113 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, извинявайте, против, въздържали се, Приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Имко uh, 1, параграф 1. Имко 1, параграф 1 Д за, против, въздържали се, приема се. 149 за. Против. Въздържали се. Това искам да проверим. And that has been adopted. Приема се. 151 за против въздържали се, приема се. 150. Разделно гласуване. Първа част. Да. Против. Въздържали се. Нека да проверим. And that has been rejected. Second... Отхвърля се. Втора част. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 2A, ITRA 21. In favor. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Still missing somebody? Липсват ли гласове? Приключваме с гласуването. Отхвърлят се. Имко 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Eleven to eleven somebody didn't vote. Sorry. Compromise Compromise. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 165, параграф 2. Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 166 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Work. Doesn't work. Yes, the, we are checking. Добре, ще проверим. 166-то изменение. Изглежда има проблем с електронната система за гласуване. Do we have a technician here? Yes, sir, we're getting... Има ли техник в залата? Добре, ще го направим. Ще броим. 166. Ще броим вдигнатите ръце. Can somebody count? Може ли някой да брои с мене? That's eight. Eight. Nine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 въздържали се, приема се. 190 за, против. Нека да преброим кои, колко са против. Добре, е, отначало за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 начин. Тоест, в залата машините работят, но на трибуната не. Така че, по изменение 190, господин Фос, гласувайте електронно за, т.е. дигане на ръка явно, 12 за, против. Против 11. Отхвърля се. Не, поправя се председателя. 12 на 11 приема се. Въздържали се? Двама. Сто деветдесет и осем за. Против. Въздържали се. Приема се. 199 са против. Въздържали се. Приема се 200. Against. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 201 за. против. Въздържали се. Да пробваме електронно. На трибуната първо с ръка да видим кой е за. Против. Трима. Сега залата може да гласува електронно. Седем. Отхвърля се. Двеста и три за. Против. Abstentions. Въздържали се. Съжалявам, но трябва да проверим електронно. Залата електронно на трибуната 3 на 2, полза на приемането. Отхвърля се. Да, отхвърля се. Нека да го прегласуваме, ако обичате. Вече можем да гласуваме всички 203. Приема се. Mrs. Reda. Yes, uh, could we please repeat and make sure... Госпожа Реда, можем ли да повторим, защото ми се струва, че имаше един глас повече при гласуването. Можем ли да прегласуваме? Можем, разбира се, 203-то изменение. Все още ли? Има един повече. 25 души общо гласуващите. Или 26. карата и карати, 25 гласуващи. Може ли този, който си е плъснал картата, не гласува да си я... Приема се. 204 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. It has been rejected. Отхвърля се. 206 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 207 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 225 за 225-то изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. It has been rejected. Да, отхвърля се. Изменение 230 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 232 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 233 за. Против. Въздържали се. Приема се. 234 за. Против. Въздър... Пак трябва да проверим. And has been rejected. Отхвърля се. 235 за. Против въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, усвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 266 за. По параграф 6а. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 280 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 283. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 284. За, против. Въздържали се, отхвърля се. И 318. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 288 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. Има ли устно изменение към него? Yes, please. So, uh, the oral amendment... Устното изменение ще покрива двете следващи изменения и добавя след бързото ратифициране без ратификацията да зависи от правната рамка на Европейския съюз. Благодаря. За. Против. Въздържали се. Приема се. 306 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 322 за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 Въздържали се. Приема се. 324 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 325 за. Против. Въздържали се. Приема се. 326 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за против, приема се. 345 за, против, въздържали се, хвърля се. 346 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се, отхвърля се. 350 за, против. Нека да проверим това изменение. Приема се. 300 51 разделно. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Three five one first part. 351. Липсват ми още три гласа. Сега всичко е наред. Приема се. Втора част за. Против, въздържали се, приема се. 352 за. Против, въздържали се, приема се. 353 за против, въздържали се, отхвърля се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300... Искате да проверим ли? 355. Отхвърля се. 356 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябва да проверим пак. Отхвърля се. Триста за. А, 364, прощавайте. Отхвърля се. 365 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 389, моля електронно. And it has been rejected. Отхвърля се. Триста деветдесет и шест за. Против въздържали се, отхвърля се, компромис 15 за, против, въздържали се, приема се, 411 за, против, въздържали се, приема се. Четиристотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 414 за, против, Нека да проверим. Отхвърля се. 418 за. Да против, въздържали се, отхвърля се 419 за, против, въздържали се, отхвърля се 421 за, против, въздържали се, приема се 429 за. Не, извинявайте, казва председателя. Четиристотин беше прието, се казва от трибуната. Yes. So we go to four... Преминаваме към 429 е, за. Против. Пак ще трябва да проверим. Не ми стана ясно. Не, приема се. 430 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 18 за. Против въздържали се, приема се. 451 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 471 за, Против. Бих проверил. Приема се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 476 за против, въздържали се, приема се. Нека да проверим 476. Приема се. 487 за. Против. Пада, прощавайте, казва председателя. И 320 за. Така ли? Правилно ли вера? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 507 за против, въздържали се, отхвърля се 508 за, против, въздържали се, отхвърля се 509 за, против, въздържали се, отхвърля се 22 е, не, прощавайте, поправя се председателя. Компромис 22, за, против, въздържали се, приема се. 523 за, против, въздържали се, приема се. Двадесет, 524 е, за против възражение се приема се 525 за против въздържали се отхвърля се 525 моля да проверим електронно and it has been rejected 5 to 6 in favor Отхвърля се 525, 526 за, против, въздържали се, отхвърля се. 527 за, против, въздържали се, отхвърля се. 528 за, против. Нека направим проверка. One more. And it has been rejected. Отхвърля се. Имко 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 23, компромис 23 на две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим първата част. Reject. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 532 за. Против въздържали се, отхвърля се. 538 за, против, въздържали се, приема се. 539 за, против, въздържали се, приема се. 552 за, против, въздържали се, отхвърля се. 553 за, против, въздържали се. Нека проверим. I know it is tiring, but yet... Знам, че е изморително, но моля да гласувате. Приема се. 554 за. Против. Въздържали се. Приема се. Приема се. 555 за Моля да ми извините, казва председателят, 555 отпада, сега 556 на две части. Първа част за, против. Нека проверим. Правим проверка по първата част на 556. Нали така? Are we checking the first part? Yeah. The first part, yes. Okay. Adopted. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Итре 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 23 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 за против, въздържали се, приема се. И изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и девето изменение за, против, въздържали се, приема се.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 Още един глас ни трябва. Приема се. 45-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 56 за. Против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 и така приема се. Изменение 70 за. Против. Въздържали се приема се. Изменение 71 за. Против. Нека проверим. Чекен Правим проверка по изменение 71 и то се приема. 75-то изменение за. Извинявайте, казва председателя. 73-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим 74-то изменение. Отхвърля се. 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. 76 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Правим проверка по 76-то изменение. Мисля, че се прие, но все пак. Да, приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за. Против въздържали се, отхвърля се, 81 за, против, въздържали се, отхвърля се, 82 за, против, въздържали се, отхвърля се, 83 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромисно изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим. Проверка за изменение 94. Rejected. Отхвърля се. 101 изменение за. Извинявайте, казва председателя. 101 пада, сега директно на 104 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим. 104 изменение правим проверка. Yes, it has been да, наистина отхвърля се. 105-то изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 106 за. Против. Въздържали се, приема се. 107 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Нека направим проверка по 107 изменение. Отхвърля се. Компромисно изменение 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 116 за. Против въздържали се, приема се. 119 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 122 изменение за,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 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега нека гласуваме електронно по доклада като цяло. Приема се.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 моля ви да запазите тишина в залата. Благодаря ви. Сега ще преминем към единичните гласувания. Ще преминем към петиция. Chairman. Uh, We are tired of voting continuously. Господин председател, уморихме се от това непрекъснато гласуване. Може ли да направим 5-минутна пауза, ако има време? Ако няма време, продължаваме нататък. Uh, има ли подкрепа за това предложение? Не, не виждам подкрепа, така че продължаваме нататък. Петиция 486, наклонена черта 2014. Тук ще гласуваме по електронен път. You are in favor. I close the vote. И така край на гласуването. And it has been. Приема се. Още едно гласуване. Правно основание. Защита срещу последиците от извън териториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна. Отново тук гласуваме по електронен път. Приема се. И така, поздравления за докладчика. Преминаваме към 20-та точка. Отново правно основание, предложение за директива относно морските лица и предложение за изменение на директиви 2008-94 и 38. Моля да гласувате отново електронно. Been... Приема се. Okay. Uh, then we have another още едно единично гласуване, кодификация. Докладчик е господин Машталка. Моля, гласувайте. That has been adopted Приема се. Още една точка кодификации. Отново господин Машталка защита срещу вредните практики пред ценообразуването. Моля гласувайте. And that has been also... Отново се приема so we... Con- Дали госпожа Кауфман иска да вземе думата преди да пристъпим към гласуване по нейния доклад? Uh, Благодаря, господин председател. Искам да споделя с нас два а, елемента във връзка с фотинг листата. Може би е, колегите не разполагат с правилната информация. Първо, компромисно изменение 5, ако бъде прието, то се намира в самото начало, ще трябва да се гласува по 39-то, а не по 37-то след това. Второ, има еднакви предложения за изменения от ИМКО 2А трябва да се гласува по параграф 18c, страница 20, а не 11а. Но мисля, че вече разполагате с тази информация. Исках просто да се уверя, за да мине всичко гладко. Ich soll das noch einmal sagen? Gut, gerne. Да повторя ли или е ясно? Скъпи колеги, трудно е да бъде пределно ясна. В началото, ако бъде прието компромисно изменение номер 5, изменение 39 трябва да се гласува, а не изменение 37. Второ, имаме предложение 23 МКО и 39 МВ по 18 Г страница 20. И те, това не се отнася към а, член 11а. Това е дадено погрешно последното, член 11а. So please control us that we proceed. Така че нека да процедираме по в съответствие това. И така, да започнем с компромис 5 за. Против въздържали се, приема се. 39. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 41. За. Против. Нека проверим с електронно гласуване 41. Adopted. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се. Нека проверим с електронно гласуване. 52. It has been rejected. Отхвърля се. The compromise 8 in favor. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57. В две части. Първата част за, против, въздържали се. Нека проверим с електронно гласуване. This has been adopted. Приема се. Всъщност, извинявайте, отхвърля се, отхвърля се, казва председателят. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против. Нека проверим с електронно гласуване, моля. Прие. 60 за, против, Нека проверим още веднъж. Adopted. Приема се. Компромис 9 за. Против. 6 въздържали се, приема се. Инко 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 40 за, против, въздържали си, въздържали се, нека да проверим с електронно гласуване. Отхвърля се. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се. Предполагам, че се отхвърля, но трябва да проверим. and has been rejected. Uh, 73. Отхвърля се 73 за, против въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 79. Отхвърля се. 79 за, Извинете, 78. За, против. Нека проверим и 78, но ми се струва, че стана ясно. Отхвърля се. Компромис 12 за. Против въздържали се, приема се 80 за, против, въздържали се. Нека проверим. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема. 87 за, против, нека проверим. Приема се. Не изглеждаше първоначално така. Компромис 14 за. Против. Задържали се. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Нека проверим. Приема се. Компромис 16 са. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17 за против, въздържали се, приема се. 109 109 за против нека да проверим приема се 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Едно, едно, две, за, против. Нека проверим. Rejected. Compromise 19 in... Отхвърля се. Компромис 19 в три части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Нека проверим. Знам, че сте уморени, но нека проверим с електронно гласуване. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. NV12. Става въпрос за а, член или точка 13а за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1-2-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно, две, 8, 128 за Извинявайте още веднъж. 129. Всъщност то се покрива от компромисното изменение. Дали е така? 20. Is it? We can vote. We can vote. Um, we vote. We, we vote. To, to, to not to have any doubts, let's vote on 120. да няма никакво съмнение, нека гласуваме по 128 за. Против. Трябва да проверим. 128. 128. Проверяваме. And it has been rejected. 129 сега. За. А 128 беше отхвърлено. Нека проверим 129. and that has been adopted. Uh, one, Mrs. Kaufman. Госпожа Кафман. Искам да насоча вниманието ви към факта, че оригиналният текст е английски и после е преведен на немски и то лошо. Не знам как са другите е, преводи, но искам да привлека вниманието ви, че трябва да се придържате към английския вариант, когато гласуваме да той е меродавен. So we won 130, yes. Okay. Uh, we vote on 130. Гласуваме по 130. Favor. За. 130. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, лека проверим. 139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 So it falls. 1414. Значи отпада. 141 всъщност отпада. 141 is incompatible with 139. 141 е несъвместим с 139, затова преминаваме към 143. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145. За. Против Нека проверим. Uh, one, 146. Има ли осно изменение? 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 147 за против, въздържали се, предполагам се отхвърля. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против. Нека проверим. Приема се. 151 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 152 за. Против. 152. Извинявайте още веднъж. 152 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 и 2 за, против, въздържали се, приема се. One six two. 162. За против, въздържали се, отхвърля се. 163 А от комисията за заетост 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 168 за. 168 за, против, въздържали се. Нека проверим. Отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против. Нека проверим. Сто едно за, против, въздържали се, отхвърля се от Комисията по заетост 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Uh, rejected, yes. Compromise 24.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 против, въздържали се, приема се. Да проверим 192. Adopted. Приема се. 194. Не. Okay. Well, sorry. 195. Извинявайте, 195 за. 195. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Госпожа Кауфман. Да, трябва да преминем сега към 206. Изменение 206. Да гласуваме по него и след това благодаря, значи 206 за. Против. Нека проверим. Rejected. Отхвърля се. Двеста и осем за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се 225 за, против, въздържали се, отхвърля се 227 за, против, въздържали се, отхвърля се NV19 за, против, Нека проверим. Adopted. Приема се. 229 за, против. Не, извинявайте. Това извинение се покрива от вече направено гласуване. От комисия за ето с изменение 16 за, против, въздържа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 Имко 21 се отхвърля. Имко 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. NV24 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV25 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV26 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV27 за, против, въздържали се, отхвърля се, 28 на ЕМВ за против, въздържали се, отхвърля се, ЕМВ 32 за против, въздържали се, отхвърля се, ЕМВ 33 за против, въздържали се, отхвърля се, 33 МВ проверяваме електронно. Oh, adopted. Yeah. Приема се. Изненада. Енви 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Енви 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1. За против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за против. Нека да проверим. Amendment 5. Rejected. So? Rejected. Rejected. Rejected. Uh, Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Промис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега вече можем да преминем към крайното гласуване, което ще стане по електронен път. Моля да гласувате. Приема се поздравление за госпожа Кауфман. that's all for the votes now. Това е всичко по гласуването. And, and you think you just uh, the secretariat can do that? Yes. yes.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 Dear colleagues, we may continue. Уважаеми колеги, нека продължим нататък. We still have two points. Остават ни още две точки от сутрешната сесия. Продължаваме сега с 23-та точка размяна на мнения по отношение на еднолични дружества с ограничена отговорност. Сега ще дам думата на докладчика, господи, господин Деграндес Паскуал. Заповядайте. Благодаря ви много, господин председател. Скъпи колеги, Господа представители на комисията и съвета, както и всички тези, които се интересуват е живо от дискусията по темата, която е много спорна. Комисията по правните въпроси разглежда предложение за директива за едноличните дружества с ограничена отговорност. ЕОД. Ако всичко беше нормално, щеше да има доклад от моя милост. Но за момента не разполагаме с необходимите условия, които да ни позволят нормална работа. Осъществихме обмен на мнения, в рамките на който аз заявих, че ще поема моята отговорност, ще изпълня ролята си и ще, про... ще проверя как стоят нещата, за да не скочим в празен басейн. Така че взех някои предпазни мерки. За да се е, подобрят формулировките, така че наистина предложението да, да бъде полезно за Европа. Е, поех инициативата в разговори с комисията, с представители на различните политически групи и на заинтересованите страни и се опитах да подготвя работен документ, който да бъде основа за дискусията и да посочва по проблемите и възможните им решения. След е, разглеждането на този документ и един открит диалог с членовете на нашата комисия, ми се наложи да отложа представенето на текста. следствие на разговорите с комисията, съвета и политическите групи, си дадах сметка, че е, целта на доклада се споделя от всички, именно подобряване на достъпа към европейския пазар за малките и средни предприятия. Само, че не, това не въжи за средствата, които се предлагат в предложението за директива. Е, има един нов елемент, това е позицията на съвета – приета на последния съвет през май. Знаете, че съветът е разделен. Това не е очудващо. В един момент се беше оформило дори блокиращо мълцинство, след което излезе тази официална позиция – една много силна но една категорична, но е, е, е, уязвима позиция. Позицията на съвета съществено изменя предложението на комисията. Горе-долу на 60%. Въпреки това, някои въпроси и проблеми си остават висящи. Проблеми, които съм посочил още в, от началото на а, проучването. Например, гаранциите срещу измама, социалния дъмпинг и а, а, възможността да се търсят най-изгодните условия по, по държави. Целта е да в преговорите да намерим компромисни решения, за да, е, получи, да се получи един взаимно приемлив текст, който да ни позволи да напреднем в работата. тук не става въпрос за някакво интелектуално упражнение. Ние сме със законодателни, имаме определени рамки на действие и трябва да преследваме стриктно целите си. От друга страна, парламентът вече е, има становище на комисията по заедостта, която отхвърля изцяло предложението на комисията. От друга страна, комисията по вътрешния пазар е изправена пред определени е, трудности за да постигне мнозинство по компромисите, които мог, и това може да доведе до отхвърлянето на текста. Това е накратко политическия контекст в момента по това предложение. Не трябва да се заблуждаваме, трябва да е, подхождаме стриктно и реалистично, за да намерим решение. В рамката на Комисията по правните въпроси имаме също някои затруднени. Вие сте си дали сметка, вероятно, по време на обмена на мнения трябва да се да, да видим наистина какви са възможностите за маневри по отношение на позицията на съвета. Така че смятам, че на първо време е необходимо да чуем какво мисли съвета, който да изложи основните насоки на тяхното предложение по отношение на ЕОДА. След това да чуем и е, становището на комисията. И след това да имаме вече дискусия. Ето как смятам, че е най-подходящо да процедираме, господин председател. Така че смятам, господин председател, че сега е най-уместно да чуем съвета и комисията и след това да чуем какво мислят е, депутатите и накрая да чуем е, реакцията на двете институции. Да, благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Гундербандере от съвета. Моля да ме извините, ако грешно произнасям името ви. Да, благодаря. Съвсем правилно произнесохте името ми. Благодаря ви, господин Свобода, за това, че ми давате думата. Добър ден на всички. Казвам се Гуна Пайдере и аз съм ръководител на Латвийската служба за регистриране на предприятията. По време на латвийското председателство съм председател и на работната група, която отговаря за едноличните дружества с ограничена отговорност. От името на латвийското председателство бих искала да се възползвам от възможността да информирам вашата комисия за подхода по досието, прият на 28 май на съвета по конкурентно способност. Никога не е лесно да се постигне компромис. 14 заседания по време на гръцкото, италянското и латвийското председателство бяха проведени за достигане на компромис по текста. Няколко тревоги бяха изразени от делегациите и някои от тези тревоги се доближаваха до тези, които бяха обсъждани и на заседанията на Комисията по правни въпроси успяхме да постигнем компромис, като се фокусирахме върху два основни елемента в предложението. На първо място онлайн регистрацията на компаниите и това е ключово за предложението. Според нас това ще бъде в полза за бъдещата цифровизация в Европа. В това отношение ми се иска да цитирам нашия министр на економиката, който каза по време на съвета по конкурентно способност, че имаме прекрасна възможност от практическа и символична гледна точка да насърчим предприятията да насърчават цифровизацията, като се регистрират цифрово но имайки предвид и предизвикателствата пред онлайн регистрацията, най-вече по отношение на трансграничната идентификация. Ето защо компромисът на съвета задължава държавите членки да приемат средствата за онлайн идентификация, които отговарят на регламента. Вторият основен елемент, върху който се фокусирахме, е, беше върху изискването за минимален капитал от 1 евро. Това е начин за улесняване на учредяването на дружества, най-вече по отношение на а, нови малки и средни предприятия и техни дъщерни дружества. Това ще насърчи конкурентоспособността в Европа. Това ще ни даде възможност да ограничим злоупотребите, като задължим компаниите да имат законосъобразни резерви. В обобщение мога да кажа, че ние смятаме, че компромисният текст на съвета всякакви рискове във връзка с едноличните предприятия не са по-високи от други дружествени форми на национално ниво. Текстът на съвета има добавена стойност в сравнение с настоящата ситуация. Дава възможност за упростеното учредяване на компании и това ще бъде от полза в трансгранични ситуации. Ще се изисква минимална информация от основателите и държавата ще предоставя максимален обем информация. В заключение мога да кажа, че сме удовлетворени от компромиса, който постигнахме по досието на, в съвета по конкурентно способност, защото конкурентно способна и дигитална Европа са едни от водещите приоритети за латвийското председателство. И сега, след като нашето председателство е, върви към своя а, край, госпожа Хелен Месар ще бъде председател на работната група по време на Люксембургското председателство и тя сега накратко ще ви информира какви са плановете за председателството на Люксембург по това досие. Заповядайте. Thank you. Thank you for the floor. Thank you. Да, благодаря. Благодаря, Гуна. Аз съм Хелен Масар. Аз съм аташе на Министерството в Люксембург. Както Гуна вече каза, аз ще съм част от екипа по преговорите. Позволете ми първо, като предстоящо председателство, да благодаря на латвийското председателство за отличната работа и за напредъка по това досие. Наистина трябваше да има консенсус по държавите членки за основната цел на досието за насърчаване учредяването на еднолични дружества с ограничена отговорност в Европейския съюз. Латвийското председателство положи много усилия, за да може да се справи с оставащите въпроси. Предстоящото председателство смята, че един общ подход, постигнат от латвийското председателство, представлява добра основа. Надяваме се, че парламентът ще гласува по позицията си както е по план. Ангажираме се да работим усилено по това досие и очаквам с нетърпение бъдещите ползотворни преговори с парламента, за да можем да постигнем окончателно споразумение. Благодаря ви. Председателя, аз също ви благодаря. Сега ще дам думата на господин Хойер от комисията. Заповядайте. Thank you uh, very much. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа на заседанието на тази комисия. Това е досие, по което и предварителните идеи бяха водещи. През последните няколко месеца чухме много критики по това досие във връзка с пране на пари, за фиктивни компании, социален дъмпинг, подриване на малките и средни предприятия, избягване на данъците и така нататък. И си задавахме въпроса това ли е всичко. Как така в съвета има квалифицирано мнозинство? и ще се опитам да ви очертая някои факти и, и ще се опитам да демитологизирам това предложение. Няма такова нещо като предложение без никакъв риск, но трябва да видим какви са възможностите за добавена стойност и за гаранциите, които могат да се осигурят. Предложението е насочено към улесняване функционирането на вътрешния пазар – за свободата в трансграничните дейности за малките и средни предприятия на базата на член 49 от договора. Предложението, както вече беше посочено, е и водещ фактор за цифровизация. Трансграничната онлайн регистрация ще бъде първия резултат от европейския цифров един, единен пазар. Предложението ще създаде иновации, растеж и работни места. Знаете, че малките и средни предприятия са 95% от дружествата с ограничена отговорност. Но също така и това специално европейско дружество няма да бъде сложна структура. Предложението ще бъде много полезно за иновативни нови компании, които които, в които е, едно лице има брилянтна идея, но няма достатъчно пари. Съветът е, изрази подкрепата си по ключовите елементи. Сега се обръщаме към парламента за ангажиране в дебата, да предлагате конструктивни решения, така че да се развива а, дружественото право допълнително. И не мисля, че ще имаме друга възможност скоро да направим това. Необходимостта от този инструмент се потвърди от много страни, от малки и средни предприятия, нови компании от много страни. Тези компании не са толкова добре организирани, колкото други сектори. Малките и средни предприятия са малки предприятия и техния глас не се чува в Брюксел, но това не е причина да ги игнорираме. Предложението има ключова добавена стойност за хармонизация, за регистрацията и функционирането на едноличните дружества. Това ще улесни техния живот, ще съкрати разходите за тези, които искат да работят в трансграничното пространство. Как стоят нещата по отношение на риска? Вече казах, винаги е имало и винаги ще има рискове. Отчитаме ги, отнасяме се сериозно към тях и търсим решения. Но ако мога да направя едно сравнение, ако правите дизайн на нова кола без шофьор, както прави Google, разбира се, възниква въпроса за риска, евентуални инциденти. Но решението е не да преустановим а, производството на тези коли, напротив, трябва да ги подобряваме и те да стават все по-безопасни. Ако се върнем на нашия електронен инструмент, имаме различни онлайн формуляри, регистрираме нашите деца в университетите онлайн, прехвърляме пари, създаваме компании в много голяма част от държавите членки, без да се проверява физически самоличността на учредителя. И сега стигаме до нещо много интересно. Достигнахме до заключението, че електронните системи, електронната регистрация е много по-сложна процедура, много по-трудно подлежи на злоупотреби, защото се улеснява проследяването и контрола по електронен път. Как стоят нещата по отношение на други притеснения? Дали предложението ще понижи социалните стандарти или ще допринесе до социалния дъмпинг? Разбира се, трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим това. Но трябва да бъда искрен. Социалните аспекти се регламентират в други законодателни актове и предложението за СУП не е в ощърп на тези законодателни актове. Комисията работи в тази област и има и преразглеждане на директивата за командироване на работниците и това е много важно. И има много ясно общо европейско трудово законодателство, което е пряко обвързано с пазара на труда и дружественото право, за да се гарантира равнопоставеност и да се предотврати социалния дъмпинг. Това са приоритети на комисията. На друго място, разделянето на седалищата. Това може да доведе до по-малко случаи на укриване на данъци и злоупотреби съветът заличи този спорен въпрос за седалището. Това означава, че статуквото ще се запази, нищо не се променя. Държавите членки имат свободата да позволят или да предотвратят разделянето на седалището. Текстът на съветът пояснява, че това ще продължи да се регламентира на други места. И накрая, борба с прането на пари. Много чувствителен въпрос. Преразгледахме рамката, рамковата директива за борба с прането на пари. Съветът прие текста преди няколко седмици предложението за СУП напълно отговаря на директивата за борба с прането за пари и на няколко места отива още по-надалеч, защото реалният собственик трябва да бъде идентифициран след регистрация. Това е нов елемент и той отива отвъд изискванията на директивата за борба с прането на пари. И накрая, господин председател, съвсем накратко, наистина това е инструмент, уреден в дружественото право. Текстът на съветът наистина си поставя много като цели и съм сигурен, че вашата комисия може да излезе с предложения, за да се справим с оставащите въпроси. Готови сме да работим конструктивно с комисията в парламента, за да можем да създадем ползи и да намалим бюрокрацията в интерес на всички нас. Благодаря. Благодаря на има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на нашия докладчик не само за доклада, а и за ролята, която изигра в контактите помежду ни, в, за работния документ, който ни позволи да се запознаем по-подробно с темата – Чухме и как стои в момента положението, какво, какви мнозинства са се оформили в съвета. Мисля, че той даде възможност за прекрасно сътрудничество. Ние сме имали възможност не веднъж да казваме нашето мнение, така че сега няма да се впускам в критики. Вярно е, че продължавам да гледам доста критично към предложението. Нашия докладчик пълно право каза, че трябва да имаме положително отношение, но да вземем предпазните мерки, които се налагат, тъй като целта е малките и средни предприятия да имат възможност да развиват дейността си и зад граница. Това е нещо, което напълно споделям както и желанието те да имат улеснен достъп до цифровия средства. Но когато комисията сама признава, че има рискове, съжалявам, но това, това ме притеснява. И с оглед на опита ни от последните години, би трябвало да сме много по-предпазливи, иначе ще излезе, че нищо не сме научили. Тук в парламент имаме специална комисия за в данъчната сфера – ако може така бързо да се създаде едно предприятие и, и след това да, да, да останат всички рискове, е, къде отиваме? Ние трябва в нашите избирателни райони да обясняваме какво става, какво могат да правят. И когато им е, заявим, че могат да отиват да, в съседна държава, те ще попитат как е, е, ще стане това и как ще гарантираме така, че няма да тръгне е, е, явлението така чудоления форум, шопинг, т.е. търсенето на най-изгодните условия. Така че когато чуваме да има рискове, мисля, че комисията доста, се отнася доста лековато към този проблем. Мисля, че друг важен проблем, който трябва да решим е с основ... Е основните средства, базовия капитал, който ще се изисква, гаранциите в търговията с трети страни. Мисля, че предложенията на комисията не отиват много достатъчно далек. и всичко, което е свързано с идентифицирането на лицата, които подпомагат на съответното предприятие, за мен остава неясно. Бих искала да ми бъде пояснено. Търговският регистр е много важен документ и е, въпреки желанието за цифровизация, все пак трябва да има една базова сигурност. Смятам, че се опитваме да създадем някаква нова правна форма в европейски мащаб, но в случая не става въпрос за това. Става въпрос за национално дружество. Дружество по националното право, което ще се различава, защото се създават при различни условия в отделните държави членки. Така че нека да помислим каква е ползата от това предложение. Това все пак е довод. А не да се замитат всички проблеми. Благодаря ви и аз надявам се да проявят търпение с нас преводачите, каза председателят. Господин Фос има думата. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за много внимателния подход който му позволява да избегне подводните камъни. Имаше промяна в позицията на съвета спрямо е, първоначалното предложение. И не знам дали в момента ще се събере мнозинство. мнозинство. Е, носят се слухове, че някои държави членки са променили своето мнение. Така че е любопитно да знаем дали в момента има мнозинство в съвета. Така че Европейския парламент има някои е, резерви към текста. И за да не връщаме непрекъснато до текста, да не го отхвърляме, което е лошо послание към външния свят, ще си кажат, ето трети път се обсъжда важен за обществото проект и те го отхвърлят. Затова нека да разработим някакъв подход, който да ни позволи в рамките на съществуващия контекст лека по лека да намерим необходимите промени, които да угодят на всички или пък да направим една неофициална тристранна среща между комисията, съвета и парламента, на която да обсъдим как точно да подходим предпазливо и същевременно желанието да намерим а, взаимноприемливи решения. Така че много се надявам на всичките институции и предлагам на докладчика да търси подобно решение, точно в тази посока, защото в момента сме в нещо като задънена улица и смятам, че наистина си заслужава да бъдем предпазливи, да отложим доклада и да вървим стъпка по стъпка. The... Имаме още 4 минути отпуснати от преводачите, казва председателят. За това бих искал да а, помоля директно господин Грандес да помисли дали да не включим тази точка в нения ред на следващото ни заседание и им желаем госпожа Регнер да се изкаже накратко. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. В съвета явно не е ясна ситуацията. Не е ясно дали е за или против. Има много а, съмнения, много неясноти. Не смятам, че са напълно преодолени в предложението, като морския тероризъм, прането на пари, избягването на данъци, избягването на социални осигуровки. Всички тези елементи не са добре включени. Госпожа Ниблер също а, сподели някои от нашите собствени съмнения с съвсем иновативните а, новостартиращи предприятия. Може да има само няколко такива конкретни случая, но трябва действително съвсем внимателно да разгледаме въпроса а, преди да а, върнем всичко в ръцете на държавите членки. Не това търсихме. Трябва да има нещо съвсем а, ясно, което ще работи а, на европейско равнище. Господин Штефанец, искали да направи съвсем кратко изказване? Благодаря много, господин председател. А, благодаря ви, че ми давате думата. Аз а, работя по този файл, в това досие в ИМКО. Да ви информирам, че ще го гласуваме следващата седмица на 29 юни. Има и много дискусии в нашите комисии, в политическите групи, но нека изразя своето становище, че според мен това досие е изцяло в съответствие с приоритетите на Европейската комисия и го подкрепям, защото смятам, че ще допринесе за конкурентоспособността, ще намали бюрокрацията, административните разходи и ще създаде по-добра среда за предприемачеството, въпреки всичките компромиси, които търсим, трябва да остане по същество съдържанието на досията, а именно да се създават нови предприятия в Европейския съюз бързо, ефтино, онлайн, с напълно използване на възможностите на вътрешния пазар. Това е приоритета ни, основният приоритет на това досие. Състоянието в момента е така, че две трети от а, а, заедостта а, в Европейския а, съюз а, от малките и средни предприятия, но много по-малко от а, а, а, доходите и това е много добро а, в, от, в това а, отношение. С, а, председателят извинява на господин Радев и дава думата на докладчика. Благодаря на всички за търпението. Благодаря на колегите и на съвета. Новото председателство също а, така а, потвърди, че иска да поеме тази а, задача, но а, разбира се, гледащата остават различни. Струва ми се, че на първо място трябва в Страсбург да организираме една а, среща на а, координаторите в Сянка и евентуално да помислим за официален триалог, за да изчистим разнопосочните мнения. Мисля, че докладчика трябва да помисли какво е възможно, какво не е възможно. т.е. аз съм отговорна за това и след това ще ви съобщим какви са формите и резултатите от диалозите и датите, които предстоят. Благодаря, казва председателят. Точка 24. Госпожа Кафман, отлагаме за следобед. Благодаря на преводачите за търпението. Благодаря ви, че участвахте в това заседание. Parole